Благодаря, госпожи и господа. Добре дошли на вечерното заседание. Възобновяваме заседанието. Започваме с нова точка в дневния рез. Изказване на комисията за решението на съда на